Уважаеми колеги, добре дошли на днешното ни заседание на нашата комисия. Наистина трябва да започнем, защото имаме доста дълго гласувано. Видели сте плътния пакет, но мисля, че въпреки това ще успеем бързо да гласуваме. Ще започна с точка първо дневния ред, приемане на дневния ред. Ако нямате възражения, приемаме, че се, се съгласни с така предложения дневен ред. Не виждам възражения, така че го приемаме. След това точка 2. Одобрение на протоколите на проектите за заседания от 19 и 20 ноември, 3 декември и 22 януари са пред вас в документите за заседанието. Имате ли бележки и коментари по тези протоколи? Очевидно не. За това предлагам, както обикновено. Ако няма възражение в рамките на заседанието, да счетем протоколите за приятие. Съобщение на председателя. Днес имаме езиков режим френски, немски, италиански, английски, гръцки, испански, португалски, чешки, естонски, унгарски, полски, словенски, български и румънски. Припомням, че Имаме веб излъчване е, за, за, за решението на координатор 4 февруари тази година те бяха разпратени на 5 февруари по имейла и тъй като до срока от 8 февруари нямаше възражения, те се считат за приети. <clears throat> Особено се радвам, че мога да приветствам гости сред нас. Това са 13 представители на е, Германската младежка организация, коя, които искат да преживеят на живо гласуването за Erasmus+. Плюс. Казвам ви най-сърдечно добре дошли и се надявам надявам, че ще прекарате интересен ден тук в Брюксел. Освен това, трябва да ви информирам, че предвид факта, че няма писмени възражения, че срещу нашия проекта за доклада за спешните мерки на комисията при от е, No Brexit Deal се смята за приета. Това отговаря на упростената процедура по член 50 или не 2 от е, правилника за работа, по който е изготвен доклада. Очаквам през първата пленарна седмица, през март, този проект е, на на доклад да бъде гласуван. Пилотни проекти за бюджета 2020. Работният документ за ППА ще бъде разгледан на 7 март в заседанието на Комисията по бюджета. Главен докладчик е госпожа Холмайер. Тя ще ни представи своите възгледи. След това ще ви дадем повече информация за сроковете и до кога ще можете да внесете изменения. Ще ви информираме своевременно ще има информация на среща по тези въпроси на консултантите и асистентите на 8 марта. Допълнително ще ви бъдат е, съобщени мястото и часа на провеждането. Освен това, вече по мейла ви информирахме, че веднага след гласуването искаме да си направим обща снимка на Комисията по културни въпроси, така че моля не се разбягвайте веднага а, останете, за да си направим снимката. В момента секретариатът изготвя една малка брошура, работен документ за работата ни през последните пет години и разбира се, за къде без обща снимка. За това ви моля след гласуването да останете в залата. Ще застанем тук отпред, ще се подредим прекрасно с надеждата да се получи хубава снимка. Това са моите съобщения и без бавене пристъпвам към гласуването. Имаме два важни проекто за доклада за гласуване. Ще започнем с доклада, доклада разъм програма на Съюза в областта на образованието, обучението, младеща и спорта. Колегата Звер е докладчик, той не иска думата, затова пристъпваме направо към гласуване. Всички сте приготвили електронните си карти и Започваме с изменение 1.84.85, 84-85, които са идентични за. Против. Въздържали се, приемат се. И 87 влизаше тук, извинявате. МП, компромис 1.1. за. Против. Въздържали се, приема се. Компромис 1 2 за, против, въздържали се, приема се компромис 1, 3 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 2, 1 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 2, 2 на страница 18. За, против, въздържали се, приема се компромис 2, 3. За, против, въздържали се, приема се. И 263 е следващото изменение на страница 28. 3. страница 29, 263 за, против, издържали се, отхвърля се. Можем да проверим, тъй като има желание за това от залата. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 18 срещу 9 гласа. Отхвърля се. 249. Извинявам. 168. Е, 168 за. Е, да. Камерата трябва да. 168 за. Против въздържали се, мисля, че се отхвърля, но моля да проверим. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се с 13 на 13 гласа. Компромис 2-4. За. Против. <clears throat> Въздържали се. Приема се. Компромис 3, 1. За, против, въздържали се, приема се. Компромис 3, 2. За, против, въздържали се, приема се. Компромис 3, 3. За, против, въздържали се, приема се. Компромис 4, 1. За, против, въздържали се, приема се. Компромис 4-2 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 4-3 4-3 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 5-1 за, против, въздържали се, приема се. 5-2. Извинявам се, това е 5-2. Е, имаме електронно гласуване. Моля, гласувайте компромис 5-2. Geschlossen. Край на гласуването. С 17 срещу 11 гласа се приема. Компромис 5 2А отпада при това положение. Продължаваме с компромис 5-3. Point of order? Процедурен въпрос ли има от залата? Използвайте микрофона, моля, казва председателката. Не се чуваме. Е, може ли да повторим гласуването? Сбъркали сме избирателния списък за гласуване. Не, казва председателката, но единствено ако всички са съгласни. За 5-2. Може ли да прегласуваме? Окей. Окей. Айзо, И така, връщаме се. Имаме два альтернативни компромиса по е, член 4, параграф 1, 25. Първото е предложението на докладчика. Второ, альтернативата е компромиса на социалисти и демократи, Алде, Гуе и Зелените. Първо гласуваме за 5-2 компромисното предложение на докладчика. Моля за електронно гласуване. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се с 20 срещу 9 гласа. Наистина резултата е какъвто бе и на предходното гласуване. И на мен ми направи впечатление. Но без коментар. Сега компромис 5-2А. Също електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с голямо мнозинство 21, един срещу 7 гласа, един въздържал се. 5-3 е следващия компромис. За, против, въздържали се, приема се. Компромис 6-1. За, против, въздържали се, приема се. Компромис 6 6-2. Доста по-нататък в текста. 6-2. Намерихте ли текста всички? При нас е 7, при социал-демократите е 78 страница, за другите не зная. 6-2 е компромисното предложение, което гласуваме. Намерихте ли го всички? Значи можем да гласуваме кой е за, против, въздържали се, приема се. 6-3 за, против, въздържали се, приема се. Продължаваме с, с изменение 272 272. Намерихте ли го всички? Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 7-1. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 7-2. За. Против. Въздържали се. Приема се. 7-3 е следващия компромис. За против, въздържали се, приема се. Е, Емпл 11 <clears throat> е следващо пред... за, против, въздържали се, приема се. Компромис 8, 1 за, против, въздържали се, приема се. 8, 2 за, против, въздържали се, приема се. 9-1 за, против, въздържали се, приема се. 9-2 за, против, въздържали се, приема се. 10-1 за, против, въздържали се, приема се. Бъч, 22 за, против, въздържали се. Нека проверим. Предложение за изменение бач 22. Моля, гласувайте. 101 страница от е, бач 22. Die Abstimmung ist geschlossen. Край на гласуването. 21 срещу 8 гласа приема се. Компромис 10-2. 10-2. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 10-3. За. Против. Въздържали се. Приема се. След това изменение. Не, компромис 11. Поправя се председателката. Компромис 11. За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 няма да подобрим резултата. Поне обичайно не става така. И така, общо гласуване. Всички гласуваме първо по измененията на проекто законодателното предложение. Моля, гласувайте по електронен път. Обявявам режим на гласуване, край на гласуването с 28 срещу един глас се приема, така че поздравления. Второто гласуване също електронно компромис 16. Това е изменение на проекто резолюцията моля, гласувайте. Край на гласуването. 29 гласа пълно единодушие. Приема се и сега окончателно гласуване на двата текста, така да се каже, в цялост. Моля, гласувайте. Шлосен? Край, край на гласуването 28 срещу един гласа. Почти единодушно се приема. Поздравления на докладчика и преди всичко благодарности че толкова ни улеснихте живота с, днес с многобройните компромиси. Благодарим и на докладчиците в Сянка, защото ако имахме 100 страници списък за гласуване, щеше за всички ни да е по-трудно и по-сложно. А в крайна сметка резултатът е добър текст сега да се надяваме на добро решение със съвета. Благодарим благодаря и на всички докладчици в Сянка, на докладчика, но разбира се и на секретарията и на целия екип, които активно участваха е, в постигането на този толкова добър текст. Сега преминаваме към гласуване на следващия доклад създаване на програма Творческа Европа за периода 2021-2027 година. Докладчик е Силвия Коста. Силвия, желаеш ли думата? Да. Да, аз искам само да изкажа сърдечна благодарност на колегите, на докладчиците в сянка, на отделните политически групи и също така на консултантите, които работиха много. Специално благодаря на секретарията и по-специално на Коша и Лука за това, че те ми оказаха много голямо съдействие и се надявам, че в следващия мандат, след е, гласуването в е, пленарна зала, ще можем да използваме този доклад като основа също и по отношение на бюджета. Благодаря, Силвия. Преминаваме веднага към гласуване. Компромис едно за, против, въздържали се, приема се. 262 за, против, въздържали се, отхвърля се. 263 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 2 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 3 за, против, въздържали се, приема се. 267 за, против, въздържали се, отхвърля се. 268 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 4 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 5 за, против, въздържали се, приема се. 28 за, против, въздържали се. Нека да проверим, че с електронно гласуване 28 начало на гласуването. Край на гласуването.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 против, въздържали се. Нека да проверим, чрез електронно гласуване начало на гласуването. Край на гласуването. 15 гласа против, 14 за, отхвърля се. 34 за, против, въздържали се. Мисля, че също се отхвърля. Нека да проверим. 34. Край на гласуването. Отхвърля се 13 за, 15 против, 299 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 10 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 35 за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 против, въздържали се, приема се. 347 за, против, въздържали се, отхвърля се. 348 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 18 за, против, въздържали се, приема се. 300 53 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 19 за, против, въздържали се, приема се. 43 за, против, въздържали се, приема се. 44 за, против, въздържали се. Нека да проверим, че с електронно гласуване. 43 за,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 Изменение 406. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Баджет 10 за. Против. Въздържали се. Приема се. 407 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 408 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 409 за. Против въздържали се, отхвърля се. 410 за, против, въздържали се, отхвърля се. 411 за, против, въздържали се, отхвърля се. 412 за, против, въздържали се, отхвърля се. 413 за, против, въздържали се, отхвърля се. 414 за, против, Нека да проверим. 414. Край на гласуването. Отхвърля се 14 на 14. Е, excuse me. Е, не успях да гласувам. Извинете ме не успях да гласувам. I, е, me, so, смисъл. Oh. so it was plus. Е, yes, I pressed it. Аз си натиснах бутона, но просто не успях да гласувам. Машината не работи, така че можем да го приемем. Казва председателката. 54 за. Против. Въздържали се. Приема се. For... Е, Извинявайте. Искам само да разбера. За едно 4 какъв е резултата? Приема се. Приема се. 14 е, до 40 и с 15 до 15. 54 за, против, въздържали се. 54. Нека да проверим. 54. Край на гласуването. Отхвърля се 11 за 18 против. 415 за против. Въздържали се. Отхвърля се. 416 и 417 за против. Въздържали се. Отхвърля се. 418 за против. Въздържали се. Отхвърля се. 55 за против. Въздържали се. Приема се 419 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 27 за, против, въздържали се, приема се. 423 за, против, въздържали се, отхвърля се. 422 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 82 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 28 за, против, въздържали се, приема се. 428 за, против, въздържали се, приема се. 429 за, против, въздържали се. Нека да проверим, че с електронно гласуване 429. Край на гласуването. Приема се 18 за 11 против 430 за против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 29 за против. Въздържали се. Приема се. Изменение 60 за против. Въздържали се. Приема се. 433 за против. Въздържали се. Отхвърля се. 434 за против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 83 за, против, въздържали се, приема се. 437 за, против, въздържали се, отхвърля се. 61 отеглено, устно изменение по 431 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 30 за, против, въздържали се, приема се. 442 за. 442 и 443 за, против, въздържали се, приема се. 444 за, против, въздържали се, отхвърля се. 445 за, против, въздържали се, отхвърля се. 446 за, против, въздържали се, прие... отхвърля се. 447 за,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 32 за, против, въздържали се. Приема се компромис 33 за, против, въздържали се. Приема се. Компромис 34, 33 Приема се компромис 34 за. А, всъщност, извинете, аз обявих още веднъж, казва председателката. Бях по-бърза, отколкото погледа ми. Значи, още веднъж, нека да гласуваме 34. Компромис 3 против. Въздържали се. Приема се 462 за против. Въздържали се. Приема се. Нека да проверим. Край на гласуването групата на зелените има един глас повече, някой трябва да си извади картата. Така, сега е добре, край на гласуването. 17 гласа за, 11 против, приема се. 463 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 35 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 69 за, против, въздържали се, приема се. Нека да проверим обаче 69. Край на гласуването. 18 гласа за, 11 против. Приема се. Компромис 36 за, против. Въздържали се. Приема се. Компромис 37 за, против. Въздържали се. Приема се. Баджет 11 за, против, въздържали се, приема се. 72 за, против, въздържали се, приема се. 470 за, а всъщност 471 поправя се председателката за, против, въздържали се, мисля, че се приема, но нека да проверим. 471 Край на гласуването. Приема се 21 гласа за, 8 против. 472 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 38 за, против, въздържали се, приема се. 475 за, против, въздържали се, отхвърля се. 476 за, против, въздържали се, отхвърля се. 74 за, против, въздържали се, приема се. А, всъщност, нека да проверим. 74. Край на гласуването. Отхвърля се 14 за, 15 против, 75 за, против, въздържали се. Тъй като резултата е близък, нека да проверим. 74. Край на гласуването. Отхвърля се 9 за, 14 против. Компромис 39 за, против. Въздържали се. Приема се. 480 за, против. Въздържали се. Отхвърля се. 77 за, против. Въздържали се. Нека да проверим. 77. Край на гласуването. Отхвърля се 11 за, 12 против, 481 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 40 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 40а за, против, въздържали се, приема се. 488 за, против, въздържали се, отхвърля се. 489 за, против, въздържали се, отхвърля се. 490 за, против, въздържали се. Нека да проверим. Не беше ясен резултата. 490 начало на гласуването. Край на гласуването.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 82 за, против, въздържали се, приема се. 509 за, против, въздържали се, приема се. 83 за, против, въздържали се, приема се. Добре, нека да проверим. 83. Край на гласуването. Приема се 8. 84 за, против, въздържали се. Не виждам обаче вдигнати ръце. Нека да проверим. 84. Край на гласуването. Приема се 18 за, 10 против. Виждам, че леко се уморявате вече. 85 за. Против. Въздържали се. Нека да проверим. 85. Край на гласуването. Приема се. Компромис 45 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 46 за. Против въздържали се, приема се. 517 за, против, въздържали се, приема се. 518 за, против, въздържали се. Нека да проверим 518. Край на гласуването. Отхвърля се 14 на 14. 87 за. 87 за. Против. Въздържали се. Приема се. 519 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 520 за. Против въздържали се, отхвърля се. Компромис 47 за, против, въздържали се, приема се. 523 за, против, въздържали се, отхвърля се. 524 за, 524 за, против, въздържали се. Нека да проверим. 524. Край на гласуването. Приема се 15 за, 14 против. 525 за. Против. Въздържали се. Приема се. 526 за. Против. Въздържали се. Приема се. 527 за против, въздържали се, приема се. Компромис 48 за, против, въздържали се, приема се. 90 за, против, въздържали се. Нека да проверим. 90. Начало на гласуването. Край на гласуването. 13 за 11 против. Приема се. Компромис 49 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 50 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 51 за. Против. Въздържали се. Приема се. 5. Компромис 51 за против, въздържали се, приема се. 541 за, против, въздържали се, отхвърля се. 542 за, против, въздържали се, отхвърля се. 544 за, против, въздържали се, отхвърля се. 543 за, против, въздържали се, отхвърля се. 94 за, против, въздържали се, приема се. 95 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 52 за, против, въздържали се, приема се. 547 за, против, въздържали се, отхвърля се. 548 за, против, въздържали се, отхвърля се. 549 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 53 за, против, против, въздържали се, приема се. 554 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 54 за, против, въздържали се, приема се. 557 за, против, въздържали се, приема се. 558 за, против, въздържали се, отхвърля се. 559 за, против, въздържали се, приема се. 99 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 55 за, против, въздържали се, приема се. 567 за, против, въздържали се, отхвърля се. 101 за, против, въздържали се, приема се. 560, а всъщност Компромис 56, извинете, казва председателката за, против, въздържали се, приема се. 575 за, против, въздържали се. Трябва да проверим. 575. Край на гласуването. 21 гласа за, 8 против. Приема се компромис 84 за, против. Въздържали се. Приема се. Компромис 57 за, против. Въздържали се. Приема се. Изменение 1 за, против. Въздържали се. Приема се. 111 за, против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 58 за, против въздържали се, приема се 118 за, против, въздържали се, отхвърля се 119 за, против, въздържали се, приема се 3 за, против, въздържали се, приема се компромис 59 за, против, въздържали се, приема се 126 за, против, въздържали се, отхвърля се 5 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 60 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 61 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 62 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 63 за, против, въздържали се, приема се. 145 за, против, въздържали се, приема се. Компромиш, извинете, 7. Изменение 7 за, против, въздържали се, приема се. 146 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 64 за, против, въздържали се, приема се. 151 за, против, въздържали се. Нека да проверим 151. Край на гласуването. Отхвърля се. 155 за, против, въздържали се, отхвърля се. 9 за, против, въздържали се. Нека да проверим. Изменение 9. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 154 за. Против. Въздържали се. Приема се. 156 и 157 за. Против. Въздържали се. Приема се. 10 за. Против. Въздържали се. Приема се. 160 за. Против. Въздържали се. Мисля, че се приема, но нека да проверим. 160. Край на гласуването. Приема се. Компромис 66 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 67 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 68 за. Против. Въздържали се. Приема се. Бюджет 1 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 69 за против, въздържали се, приема се. Компромис 70 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 181 за, против, въздържали се, отхвърля се. 186 за, против, въздържали се, отхвърля се. 187 за, против, въздържали се, отхвърля се. 185 за, против, против, въздържали се, приема се. Баджа 3 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 71 за, против, въздържали се, приема се. 191 за, против, въздържали се. Мисля, че се приема, но нека да проверим за по-голяма сигурност. Край на гласуването. Отхвърля се. 189 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 72 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 73 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 14 за, против, въздържали се, приема се. 195 за, против, въздържали се, отхвърля се. 196 за, против, въздържали се. Нека да проверим. 196. Край на гласуването. Отхвърля се. 197 за, против, въздържали се, отхвърля се 199 за, против, въздържали се, приема се 200 за, против, въздържали се, отхвърля се 201 за, против, въздържали се, отхвърля се бюджет 4 за, против, въздържали се, приема се бюджет 5 за, против, въздържали се, отхвърля се 202 за, против, въздържали се, отхвърля се. 203 за, против, въздържали се. Нека да проверим. 203. Край на гласуването. Отхвърля се с 17 гласа против. Компромис 74 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 75 за, против, въздържали се, приема се. 214 за, против, въздържали се, отхвърля се. 213 за, против, въздържали се. Мисля, че се отхвърля, но нека да проверим. Край на гласуването. Отхвърля се 14 на 14. 215 за против, въздържали се, отхвърля се 216 за, против, въздържали се, отхвърля се 217 и 218 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 76 за, против, въздържали се, приема се. 223 за, против, въздържали се. Нека да проверим. 223. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис 77 за. Против. Въздържали се. Приема се. 231 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 78 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 79 за против, въздържали се. Приема се компромис 80 за, против, въздържали се. Приема се 246 за, против, въздържали се. Приема се 247 за, против, въздържали се. Отхвърля се 200, а всъщност 21 за, против, въздържали се. Приема се 248 за, против, против, въздържали се, приема се. 249 за, против, въздържали се, приема се. 22 за, против, въздържали се, приема се. 251 за, против, въздържали се. Е, НП като че ли не гласува. 251 Нека да проверим. Край на гласуването. Да, да, да, да, да, да. Сега е ясно вече. 21 гласа за, приема се. 252 за, против, въздържали се. Приема се 253 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 254 за. Против. Въздържали се. Приема се. И сега гласуваме целият доклад. по именно гласуване. Начало на гласуването. Край на гласуването. 28 гласа за, нито един глас против един въздържал се, т.е. единодушно е прият доклада. Поздрави Силвия и благодаря най-сърдечно на докладчиците в Сянка, на секретарията и разбира се на всички сътрудници, които се погрежиха за това да имаме добра позиция като парламент, с която можем да влезем в преговори с съвет. So, wir kommen jetzt zum Foto. Ich bitte alle... Много моля всички депутати, първо, които искат да направим обща снимка, да се съберат отпред пред залата и след това целият секретариат и всички сътрудници от политическите групи.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 Колекс, Уважаеми колеги, моля заемете местата си отново. така, уважаеми колеги, пристъпваме към точка 6 от дневния ред на днешното заседание. Става дума за едно проучване, Поускано от Комисията по култура образование и поръчено и ръководено тематичен отдел как да се справим с преждевременно напускане на училища в Европейския съюз. Тук, както и последния път, когато имахме проучване с... да Става дума за текущи резултати е, първо да се разгледат рисковете в държавите членки и второ да видим има ли положителни примери за борба с преждевременното напускане на училище в Европейския съюз. Това е актуализация на предходното проучване от, 20, е, от 2011 година, разглеждайки основните възможности след препоръката на съвета от 2011 година за намаляване на преждевременното напускане и препоръката да се работи по въпроса проучването се отчита на европейски национални публикации. Искам да кажа добре е дошла на госпожа Амбар Ван де Граф фон Пантея която ще ни представи резултатите, след което е, ще я изслушаме за 10 минути и след това ще имаме въпроси и отговори. Но преди да й дам думата, с особена радост е, искам да кажа добре дошли на 10 студенти от департамент Гарона. Те изготвят симулация на Европейския парламент а, с Канада, Квебек и Европа. Прекрасен повод, защото очевидно това е сътрудничество отвъд голямото море с Канада. Много държим на подобни начинания е, и чисто културно, особено, що се отнася до Квебек и френскоязичната част на Канада. Добре дошли, пожелавам ви интересен и полезен престой в Европейския парламент. Радвам се, че сте наши гости. Гости, госпожа Вандеграф, заповядайте, имате думата. Thank you. Много ви благодаря. Добро утро на всички. И, а, пускам се бързо в темата, тъй като нямаме много време. И прекрасно проучване което е обновение на предиш... обновено след предишното проучване от 2011 година. Първо ще ви кажа целите на проучването и след това какъв е подхода, който сме използвали. Както казах, това е актуализирана версия на проучването от 2011 година и идеята е да се види какво е положението в момента. Така че това се проведе в рамките на е, препоръките от съвета от 2011 година за е, политики за намаляване на преждевременното напускане на училище в Европейския съюз. Идеята е да се обменят добри практики и да се изгради цялостна стратегия, която да се пусне в действие. Какви са целите? Да се види основното развитие и да се види какво е състоянието спрямо 2011 година година, е, да се види връзката между държавните инвестиции в образованието и ранното напускане на училище и също да се изградят някои основни препоръки за бъдещо развитие. Подходът е свързан с различни конкретни проучвания в 6 държави членки, както и различни интервюта и проучвания ранното, преждевременното напускане на училище включва а, млади, които са, млади, младежи, които са между 18 и 24 години, които не са в рамките на образованието, не получават никакво образование за Европейския съюз 27 държави членки. Нивото е около 10,6%. Между 2011 и 2017 година средно това е около а, спад с 2,8%. В а, някои страни, 14 по-точно. Това е добре таргетирано има, разбира се, такива, които са с най-високо ниво, например Португалия 10,4% между 2011 и 2017, след това Испания, Гърция, Ирландия, които са с доста добри показатели. С не толкова добри показатели са Словакия, където има спад по отношение преждевременното напускане, с около 4,2% и същото е и в Чехия. Изненадващо беше в Швеция, където а, видяхме също намаляване на ран... преждевременното напускане на училище. А, обикновено те се справят доста по-добре. три основни причини тук се разклещат. Индивидуалното а, ниво на а, ученика, каква е структурата на семейството, от какъв а, происход е. А, е, географското разположение спрямо е, е, дома и училището е, също така връзката с приятели и съученици, е, националност е, на ученика и също установеност в страната, в която се получава образованието. Също така причини, които са свързани с системата, това е размера на училището, разположение на училището, подхода на училището, практики и качеството на, училищни, на учителския състав. И накрая националния контекст в страната – в този конкретен случай това е свързано с трудовия пазар на страната, който е пряко свързано с економиката в страната, както и политическото ниво и ангажираността към а, политиките по образование и развитие на трудовия пазар. А, цялостното отношение в обществото към образованието също играе роля, както и отношение към малцинствата, не на последно място. А, важно е да се вземе предвид, че преждевременното напускане на училище е процес, който се развива във времето. Е, и а, как, е, може да има а, интер, а, взаимна връзка между факторите, което да определи ранното напускане или не напускане на училището. А, различните фактори се променят в различните страни. Е, ще видим също различните политики, които се пускат в действие, за да се намали а, а, риска от преждевременно напускане на училище е, има страни, които нямат конкретна стратегия за временно напускане на училище, а такова напускане е насочено индиректно чрез различни политики за социално включване, за образование и за трудов пазар. Какво е въздействието от тези намеси? Препоръчително това да бъде внимателно, тъй като преждевременното напускане е сложен процес. И а, също така, това означава, че когато видим преждевременното напускаме на национално ниво, трудно е да се идентифицира една конкретна политика, една конкретна намеса е, това означава, че трябва да се направи оценка на цялостния феномен. Казвайки това, все пак е, е, хората продължават да правят опити да се намесват. Е, това са основно три типа намеси превенция, интервенция, реинтеграция или компенсация. Превенция, както самото име подсказва, това е цели да предотврати преждевременното напускане на училище, да се задържи ученика в училище, е, да се запази мотивацията и самооценката на ученика, мерки за да лесно интегриране на новопристигнали ученици е, и е, добро качествено образование в начална възраст – и както и по-голяма гъвкавост в е, образователния път на ученика и също регистрите за отбелязване на отсъствие на учениците, където са записали дали учениците присъстват или отсъстват. на национално ниво могат да помогнат също мерките за положителна дискриминация и политиките за премахване на сегрегацията. Е, политики по интервенция. Е, това е насочено към е, ученици, които са в пряк риск. И тук виждаме това е свързано с първоначално и продължително, продължаващо образование за учителите и възпитателите. Също така езикова подкрепа, специализиран преподавателски състав и а, също сътрудничество с родителите. Това е важно. И за ученици, които напускат образователната среда, тук се вкарват политики за компенсация за интеграция. Това е втори шанс за влизане в образователната система и развиване на различни альтернативни мерки за тези, които преждевременно са напуснали училище като цяло, като заключение, повечето страни обикновенно приемат комбинация от политики за намеса и насочват трите различни а, нива на причини за напускане на училище. Е, разбира се, трудно е да видим на национално ниво коя е основната политика, една единствена политика. Също така е трудно да се види връзката между държавните инвестиции и преждевременното напускане на училище. Ние изследвахме инвестициите като процент от брутния вътрешен продукт и от, това отнесено към преждевременното напускане на училище. Много а, бързо видяхме, че няма пряка връзка между а, държавните разходи за образование и а, преждевременното напускане на училище. Например, в Ирландия и а, Гърция има. А, ниски инвестиции, но въпреки това не те не напускат толкова много училище. Така че, какво е предложението? в случая на Гърция повечето инвестиции в образованието са от частния сектор и това подлежи на бъдещи проучвания, е, защото вероятно има връзка и а, тази връзка е много по-сложна. Както казах, има нужда от повече проучване. А, нещо, което направихме като заключение, не е въпроса колко се харчи, а за какво се харчи. Имайки предвид причините за преждевременното напускане в страните, оттам нататък трябва да се включат различни политики за интервенция в зависимост от причините и предизвикателствата в конкретната страна. Е, това именно означава по-таргетирано проучване на причините. И какви са препоръките? Е, това са основните ни препоръки. Е, това са е, това са препоръки, които ние списахме след като проведохме различните интервюта, т.е. да се създадат регистри е, за присъствие и отсъствие на учениците, насърчаването на по-устойчиво трансправителствено сътрудничество и да се продължи адаптирането на всеобхватната стратегия за борба с преждевременното напускане на училище. Както казах, има страни, които вече правят това и това е предпоръчително да продължат да го правят. След това да се види на местно ниво какви са нуждите на учещите, училището да стане по-достъпно за различни групи, за които то е по-недостъпно да се положат усилия за полагане на учещите, които са в, рисково, в рискова позиция е, на национално ниво и на ниво училище. И също така повече насоки, обучение за учителите. От една страна да бъдат запознати с това, че има ученици, които са от различен происход и също да разпознаят ранните принципи за преждевременно напускане на училище. Също така информираност за различните европейски фондове и програми за подкрепа, като например Erasmus Plus. Това е добър пример. Това са нашите основни а, открития. Благодаря за вниманието. благодаря, благодаря за направената презентация. Първо добра новина е, че очевидно в редица държави и членки е, има намаляване броя на напусналите училище. Очевидно през последните години са положени сериозни усилия в това отношение. Европейския съюз беше поставил цета 10% и редица държави членки или постигат, или са на път да постигнат целта. Аз продължавам да смятам, че 10% е твърде висок процент, но е, и трябва да се стараем всяко дете да получи добри възможности възможности за добро образование и самостоятелен живот по-нататък, така че усилия са необходими. Има наистина впечатляващи резултати, може би ще ни разкажете нещо повече за тях. Една страна като Швеция, която винаги се е смятала за образцова страна с чудесни образователни заведения, е държава, в която има малко, но по-голям брой напускащи училище. Интересно е да се видят причините. Но има и много положителни примери, някои съвсем неочаквани. Гърция, Ирландия, Португалия. Е, знаем, че техният обществен и държавен бюджет е, не е в блестяща форма и много интересен е резултата който стигате. Въпросът е колко се пари се влагат в но образованието не предполага просто еднолинеен отговор за относно броя на напускалите. Така че въпросът е интересен. Имаме половин час, за да е, обс, обсъдим въпроса. Сабине Фанхайн. Най-добрите са Испания, Португалия, Гърция, Ирландия. Държави, които в в, е, по време на финансовата криза получиха подкрепа по отношение на младежката безработица и младежката гаранция. Може ли резултатите да се свържат с младежката гаранция? гаранция? Има ли пряко отношение между финансирането по младежките гаранции а, и проектите, каквото в Швеция, например, не стана? Можете ли да ни кажете нещо по този въпрос и още не нещо. Казахте а, интервюта, разгледани са национални бюра. Правилно ли съм разбрала и за кои държави става дума? Защото на третия слайд четем седем държави. Аз бих искала да чуя кои държави са били в центъра на вниманието и дари различните форми на обучение. Визирам германското дуално обучение, професионално обучение. Дали тези форми на обучение играят някаква роля? Председателката е, ще постъпим по обичайния начин. Въпрос, отговор, госпожо Фондерграф. Слушаме ви. Question. Благодаря за въпроса за въпросите, първо ще започна с последния за младежките гаранции. Да, погледнахме глобално какви са европейските програми, не сме се впускали в подробности. Това е а, актуализиращо проучване. Искахме да видим политиките, които се прилагат на национално ниво, а не толкова европейските програми. Относно младежката гаранция, страхувам се, не мога да ви дам повече информация, но това може да бъде допълнително разширение към към нашето проучване. Е, така че можем по някакъв начин като адентум да го включим. Относно държавите членки, действително работихме в 6 страни. Избрахме ги според географското им разположение. Е, по какъв начин това влияе върху ранното напускане на училище и още нещо имаше е, размера на населението, защото това оказва влияние върху това колко концентрирани са финансите за образование, за образователни програми, е, е, доколко ученици има, е, които живеят в е, е селски региони или в е, региони с не толкова много предимства. Е, така че избрахме действително 6 страни Италия, Полша, Швеция, Гърция, Ирландия и Словакия. Благодаря, Пиер, че ми подсказа. И идеята е да, те да са смесени и е, действително беше изненадващо откритието, че има спад е, в показателите на Швеция, а увеличение в някои други страни. Е, и това, което ние препоръчваме, че в Ирландия и Гърция а, има политики, които са таргетирани, които са конкретно насочени за намаляване на преждевременното напускане, особено в селските региони. Това е подпомогнато от общините. И идеята е да има по-целенасочен подход към учениците, които са в риск от изпадане от училище в Ирландия са е, таргетирани ученици, които в, са в региони, е, които са необлагодетелствани и в Кърция. И, има проблеми с е, миграцията. И, и видяхме много политики, които целят да интегрират а, е, а, е, децата иммигранти. И също деца, които не говорят местния език, също има подкрепа за обучението по езика. Е, в Швеция видяхме, че не беше точна така. Получава се все по-голяма сегрегация на групите, е, групите ученици, между ученици, които са с шведски происход и такива, които не са с шведски происход. Е, е, относно образователната система, това не беше толкова критерий за избора на страни, защото е, това е по-цялостен въпрос, как се организира системата на образование. Благодаря много, Мари Терес. Е, поздравления за свършената работа. Искам да знам какво се случва с с децата, защото ние се борим за равенство, недискриминация, развитие на момичетата. Но виждаме, че училищния провал, въпреки това, се случва с учениците, искам да знам какви мерки се вземат и дали не реагираме твърде бавно, по инерция, заради от гледна точка също на пола. Какво ще направим преди проблема с пола да стане толкова видим? И също, ако знаете, имате информация за Испания, да ми кажете нещо повече. Благодаря. Благодаря много, госпожа Вандерграф. Благодаря ви. Относно нивата на напускане, политиките целят да намалят преждевременното напускане. В Испания не беше една от страните, в които сме правили проучване е, но като цяло Испания имаше доста добри показатели. Мисля, че спада беше с около 8% спад в преждевременното напускане. Относно а, е, половото равенство в образованието. Това е малко труден въпрос. За възрастта където започва да се увеличава риска от напускане, тогава обикновено момичетата се справят по-добре. Така че въвеждането на политики за момичета е в определена възраст, но когато е в ранното напускане, тогава е насочено към момчета повече. И а, също така а, взаимоотношенията момичета-момчета оказват влияние на дълго, дългосрочен, дългосрочен план и понякога си мисля горките момчета, защото те по-често са в риска, а по- по-малко са насочени от политиките. И мисля, че това е на образ... ниво образование, таргетирането на половия фактор. Е, особено защото в някои възрасти момчетата действително е, страдат повече от момичетата. Благодаря много. Госпожа Билт. Благодаря, госпожо председател. Вие споменавате Швеция, която за съжаление е, е, има най-сериозни разходи е, за обучение. Това означава, че отражението на обществените разходи не е непременно свързано. Говорите за относно факта, че деца с миграционна не происход с в риск. Смятате ли, че подстаналото в Швеция има отражение върху целия период на обучение? Второ, тук отново е, възниква въпрос да обвържем ли въпроса с напускане на училище или поддържане високите академични стандарти, както с френския, френското прием на бакалавърска степен, където 80% е, от децата я получават, но след това имат затруднение да получават, е, да намерят работа. Е, как според вас трябва да се действа, за да се намали и отражението на ранното напускане на училище върху безработица? Сега госпожа Фондерграф. Благодаря за вашия въпрос. Първо Швеция. Действително, ние проучвахме ситуацията в Швеция и ситуацията е долу-горе, как, така както вие обрисувахте, съществува е, разминаване е, е, и сегрегация на различни общности в страната. И а, основно делението е шведи, не шведи. А, е, това е вече после свързано с происхода, с а, знанията на езика. Мисля, че би трябвало да се направят по-дълбоки проучвания, но, защото това може да варира в страната, но вие сте права в Ирландия и в Гърция. Това, което видяхме е, че има връзка, която не е линейна между държавните инвестиции в образованието и преждевременното напускане на училище. И другия въпрос за глобалния дебат за е, борба с е, напускане на училище и също качеството на образованието и на квалификацията. Мисля, че това е свързано с повече политики е, на ниво трудов пазар. Е, да се адаптира връзката между уменията необходими на трудовия пазар и уменията, които учениците получават в системата на образование квалификациите трябва да са подготвени, да подготвят по такъв начин, е, че да помагат е, на учениците в Холандия. Е, акцента е да се направи връзка между бизнеса и предприятията и образованието, за да се види какво искат предприемачите и компаниите да знаят съответно техните бъдещи работници. Лично това е, подчертавам, лично мнение – намаляването на междувременното, преждевременното напускане на училище, това оказва голямо влияние върху социалния живот, психологически също. И важно е да се фокусираме върху това действително от различни ъгли, ъгли, например връзката с трудовия пазар, е, образователната система, но все пак има а, е, крачка в тази посока. Например, това проучване. Благодаря ви. Благодаря много, Михаела Шойдрова. И за ту презентация, и за ту студии. Благодаря за представенето на а, а, проучването, завършването на средно или висше образование е изключително важно и със сериозно отражение върху личния и професионалния живот. Това е важен принцип, на който можем да залагаме. И ако Европейския съюз и държавите членки трябва да плани... тръгнат да планират нещо, трябва да имат предвид тези фактори. Важни са и целите, защото Европейския съюз заложи наистина на 10%. За постигане на тези цели се прилагат различни инструменти, разъм плюс младежката гаранция и така нататък. И мисля, че ефективно ефективното използване на инструментите е много важно. Мисля, че Европейския съюз трябва по-сериозно да подкрепя държавите членки видяхме, чухме за 6 европейски държави, някои с развитие в плюс, други с развитие в минус, както и е, съответно подкрепа за политиката. Чешката република се нарежда сред държавите с повишен брой на напускане прекъсващите училище. Ние имаме около 5, постигнахме около 5% т.е. относително не голям процент на деца напускащи училище. И тът, тъй като тук присъства и Европейската комисия, нека кажа, че е хубаво в програмите, които подготвяте за държавите членки, да обърнете внимание на добрите практики. Тък държавите членки могат взаимно да си помогнат. Заповядайте, госпожо Фондерграф. Uh, thank you for your comments. Um... Благодаря вашите коментари. Склонна съм да се съглася с вас. Е, е, е, важно е, че от тези програми се възползват много хора. Има потенциално хора, които могат да се възползват, но те не знаят, че тези програми съществуват. Малко съм пристрастна предвид нашето проучване върху програмата Еразъм Плюс. Е, насърчаването на тези програми и промотирането на тези програми е важно на европейско ниво. Е, институциите, комисията трябва да подготвят тези програми по такъв начин, че те да имат е, комуникативна страна, да са по-лесно достъпни Спомням си, че в последното проучване а, се оказа, а, че процедурата за кандидатстване е плашеща за кандидатстващите и и трябва програмите, които се финансират, е, имат конкретни цели, показатели е, и други, и за да функционират на европейско ниво, е, средностатистическия учител, който накрая трябва да попълни формулярите за кандидатстване, се сблъсква с един много сложен и дълъг процес. Е, така че това означава също инвестиция в е, е, на доста време. Знаете, че учителите са доста натоварени и притиснати от времето обикновено. Е така че връзката между програмите и крайните потенциални потребители на програмите, това не е достатъчно развито. Трябва да бъдат насърчени на, на ниво а, общини, местни органи, но също училища, за да се има повече информираност за тези програми. Благодаря ви. Благодаря. Това е наша постоянна грижа и нашата постоянна борба с комисията да ги убедим, ако може да опростят процедурите така, че и нормалните хора да ги разбират и формулярите да бъдат малко по-кратки, а не 42 страници да трябва да се попълват. Благодаря. Джули Уорд. Uh, thank, uh, thank много ви благодаря. Това е много важен въпрос. И тук са засегнати различни политики, не само образование, но също засяга трудовия пазар, е, въпроси свързани с е, благосостоянието на гражданите. Е, аз съм работила с млади хора – които са попадали в различни социални мрежи и имам опит. Била съм близо до млади хора, които са напуснали училище преждевременно. Управлявах една организация, която работи в сферата на изкуството и осигурявахме различни дейности и механизми за подкрепа както в училище, така и извън училище за младежите. И ако ако не говорим за по-холистичен подход, не само е, да разглеждаме образователната система, а да разгледаме самото дете и общността, в което то живее и да, да премахнем някои от преградите, които съществуват между това, което се случва в училище и извън училището, тогава пропускаме нещо важно. Струва ми се, че младите хора, за да учат, за да желаят да останат в училище, това е е, важно. Хората трябва да искат да бъдат в училище. Какъв е климата, атмосферата в училище? Е, вие разгледахте ли нещо свързано с атмосферата в училище? Е, въпроси, които са свързани също с демократичната устроеност на училището, например, училищни състави, съвети, извинявайте е, например, трябва да бъдат поканени младите хора да кажат какво за тях представлява доброто училище. Всички тези въпроси са важни. В моята страна ние имаме програма, която се стеснява и това води до това, че много млади хора нямат академична научна подготовка и учат повече практични неща, е, е, и изкуствата се махат, например, от програмата, така че те не са достъпни за много млади хора, а именно, образ, е, именно образованието по изкуства и по спорт дават разлика. Не само да се гледа черната дъска и да се запомнят разни дати и да се подготвиш за изпита. Просто трябва да имаме по-холистичен подход към младите хора. Защото в противен случай, ако не направим сега нещо, после ние ще трябва е, да е, платим цената за това, че хората не са достатъчно ангажирани. И последен коментар. Е, нещо, което е свързано с вашата страна, Петра. Разбрах, че в Германия младежките служби са ключови и са подкрепени от правителството. И ако младите хора не получат добри а, услуги, то тогава могат да се оплачат. Така че добри младежки услуги и а, дългосрочен план за образование. това е част от отговора. Благодаря, госпожа Ванеграф. Um... Благодаря за коментарите и въпросите. Много е интересно да науча нещо от вас като опитен човек в тази област. Относно атмосферата в училище, да, действително това играе важна роля. Това е една от категориите по а, намеса, на които разглеждахме. Открихме в нашето проучване, че атмосферата, за да бъде приятна, това е свързано с различни фактори, но след това с учителите, например, как те влияят върху учениците. Е, също подкрепа за учениците. Знам, че е клише, но различни насоки, които да се получават от училищни съвети, това нещо много често се пренебрегва в училище е, в нашето проучване се оказа, че това е нещо ключово, за да останат децата в училище да се видят какви са проблемите на учещия, за да може да му бъде помогнато в този дух действително трябва да има извънкласни занимания, които да ангажират ученика насоки, училищни съвети, спортове, изкуство, извънкласна дейност. Всичко това води до ангажираност и усещане за включване и това води до желание и мотивация да бъдеш в училище. И съм склонна да се съглася с вас. Също, когато се определят предметите в училище, трябва да има по-холистичен подход в момента е тенденция, че изкуствата е, трябва да играят важна роля, като например сектора на науките и математиката. Това са моите коментари за сега. Благодаря. Луиджи Маргано. Благодаря. Аз желая да покажа какво според мен трябва да бъде задълбочено по тази тема. В парламента многократно сме подчертавали, че искаме взаимно признаване на дипломи и е, то както при е, горната училищна степен, така и в е, университетите. Става дума за признаване на квалификация, обаче знаем, че има обективни разлики в системите на различните страни. Дори и да има някаква обща връзка между тях. Проблемът е, че е, тази тема все още не е проучена изцяло. Става дума за проблеми свързани с интеграцията. Връзката между учебните планове, там става дума и за това, какъв трябва да бъде приносът на отдалните страни и също така прекъсването на училище е, тази тема трябва да бъде разгледана по-подробно, защото иначе съществува опасност да няма сближаване, да има лоши въздействия върху пазара на труда и е, накрая да не разполагаме с достатъчно данни. Госпожа Вандерграф. Благодаря за вашия въпрос е, относно изискванията в образователната програма, има какво да се каже за това. Извинявайте, подрещам си мислите. Е, виждаме различни подходи в образователните си системи, например курсова работа в една или в друга страна се организира по съвсем различен начин. В Финландия, където има много иновативен образователен подход е, още от най-рана детска възраст, е, то тогава няма фиксирана, там няма фиксирана програма. Е, децата развиват любов към обучението и могат да изследват сами, да проучват и да търсят, да бъдат любознателни. Това означава повече отговорност за учениците. Някои ученици процъфтяват, когато има такава творческа свобода, други имат нужда от по-добре фиксирана програма, училищна програма и изискванията, дали изиск, взискателна програмата или не, това е, мисля, че е свързано с националните, националната структура на образованието, но също така с подхода в образователната система. Много ви благодаря. Благодаря. И накрая искам да дам думата на представителя на комисията, господин Тойш. Благодаря, госпожо председател. Благодаря също за представенето на това проучване и възможността за провеждане на дискусията. Това е чудесно, защото ние самите направихме голяма оценка на тези препоръки от 2011 година. Резултатите ще са на лице след е, изборите през юли, така че който се интересува би могъл да ги получи. В препоръката от 2011 година ние сме посочили много подробни неща. Няколко коментара по цифрите. Искам да посоча, че абсолютното ниво на прекъсване на училище трябва да се разгледа и тенденциите. Това, което бяха представени тук, бяха тенденциите. Е, сред страните има страни, които са постигнали много висок напредък е, и е, са подобрили статистиките и други страни, които са имали добро ниво е, и сега бележат известно влушаване. Например, Швеция. В европейски мащаб обаче те тези страни все пак са на добра позиция. Трябва да посоча, че Швеция винаги се посочва като страна, която е много добра в много сфери, но не толкова в образованието. Там има много големи проблеми в сферата на проучването ПИЗа и също така имахме проблеми с децентрализацията. Това доведе до много големи разлики в Швеция между различните общини. В Швеция се работи много интензивно по устраняване на тези проблеми. Това, което е важно е, е да се посочи, че миграцията, е, това е, тя е свързана много често с нивото на образование на родителите. Е, става дума за това, че не миграцията сама по себе си е, е проблем в много случаи. Сега тенденциите в отделните страни във връзка с економическата криза мога да кажа, че се радваме, че е, Испания постигна напредък, но е, в Испания наистина спаднаха стимулите за прекъсване на училище и постъпване на работа в строителния сектор. Е, знаете, в Испания имаше много проблеми след економическата криза, също и в Гърция, просто защото економически не си струваше е, тези хора да учат. Те предпочетоха да е, постъпят на трудовия пазар. Е, Португалия също е пример, в е, който мога да посоча много положителни промени. Там се прави много подробна политика, стратегия с данни подкрепена и мога да кажа, че и програмите за адаптация също се прилагат много добре там. Ние подкрепяме държавите членки, които е, имат нужда от финансова помощ. Може би накратко няколко думи за финансирането. Е, то се затруднява, защото разходите за е, образование всъщност до голяма степен са за финансиране на заплати на учителите, а размерът на тези заплати не се отразява пряко върху тези индикатори. Ние се опитахме да съкратим някои дейности, е, да е, тласнем напред социалната интеграция и ще видим е, какъв ще бъде ефектът от всичко това. Но, както казах, няма връзка между разходи за образование и тези резултати. И накрая искам да кажа, ние подкрепяме младежката гаранция Еразъм Плюс и Европейския социален фонд. С тях финансираме много младежки проекти и накрая добрата новина е, както каза госпожа председателката, формулярите за кандидатстване ние ги опростихме. Е, тази година имахме възможност е, да е, отбележим, че след опростяване на формулярите сме получили 40% повече е, заявления. Благодаря. Благодаря, е, казва председателката, за тази положителна новина, когато нещата се опростят, когато формулярите се опростят, хората подават повече заявления. Дали те ще бъдат изпълнени не е друг въпрос, но все пак тенденцията е добра. Благодаря. И може би комисията през следващия мандат ще трябва да представи това проучване на комисията, което в момента вие обработвате. Госпожа Ванденграф, благодаря много за вашето присъствие тук днес. Аз мисля, че е добре да отбележите. Вие предложихте, между другото, да включите в проучването въпроса доколко европейските програми за насърчаване могат да имат въздействие върху спада на квотата на ученици, които напускат училище, така че бихте могли да включите това предложение, а ние очакваме с нетърпение окончателната му реакция. Оставаме в контакт, тъй като темата е много важна и смятам, че можем да продължим да я обсъждаме заедно. Благодаря за това, че представихте предварителните резултати от това проучване днес. Така, уважаеми колеги, както виждате, имаме и други гости днес в нашата комисия. И сега искам да поканят четирима млади гости, които е, са в управленския комитет на много амбициозен проект, аудиовизуален проект, е, младежка заетост и Европейския съюз. Прави се връзка между двете неща. Този проект се нарича Млади европейци ангажирани. Е, нашите гости са Тео Гитон, е, координатор на проекта, Амадин Леварлет, е, координатор на аудиовизуалната работна група, Симон Букарел, той е първи главен редактор и Луси Жаклин, също главен редактор. Първо искам да им кажа сърдечно добре дошли в нашата комисия. Имате 15 минути време да представите проекта. Можете да си разпределите това време, след което имаме около 1 час за въпроси и малка дискусия. Сърдечно добре дошли в Европейския парламент. Който от вас желая, може да започне. Добър ден на всички! аз съм до някъде притеснен, защото не познаваме много добре методите на работа тук в парламента. Мисля все пак, че ще мога да се представя в началото. Аз съм Тел Гитон и съм на 18 години. Аз съм от Работя в този проект от 16 годишен, когато беше прият подобен проект във Франция. Аз съм доброволец и също така заместник-председател на групата по радиоразпръскване в САРТ, нарича се Честота и ние имаме много програми в сферата на образованието. Освен това съм председател на една асоциация, която се нарича Dear City, която промовира ангажимента на младите хора в Европа. Но за това ще научите по-късно. Добър ден на всички. Аз се казвам Жаклин, на 17 години съм, ученичка съм. В рамките на днес представения проект аз съм главен редактор и освен това аз работя в сферата на екологията, на правата на човека в моята гимназия. Също така съм директор на публикациите в нашия училищен вестник и съм редактор в медията Web Labs. Добър ден на всички. Казвам се Амандин Лавале. На 18 години съм. В последния клас на гимназия съм като Люси. В този проект аз участвам с участвам в аудиовизуалната сфера, член на бюрото съм на колектива Гетрепрак. Това е Асоциация за аудиовизуална конструкция и също така участвам в много редакции в различни медии, като Ларъж. Това е една асоциална, независима, асоциирана медия, а, независима също. И в медията Рене. Добър ден, аз казвам Симон Бокарел, аз съм на 18 години в този проект, аз работя като главен редактор и също така съм директор на публикациите в младежката медия Ларуш. Работя в други е, сектори, като например е, сектори за консултация на младежи. Alors, je vais vous présenter... Аз ще ви представя проекта с няколко думи. Проектът Млади европейци ангажирани е, всъщност е, е доста опростен, е, той не е сложен. Младеща е, в света има сходни проблеми. Например, в моя този проект всъщност иска да изготви един документарен филм с продължителност 2 часа, за да представи младежите в Европа, всички младежи, които се ангажират с хуманистични клаузи и също така среща с политици от различните асоциации и, от, и на европейско равнище. Целта всъщност е, има три цели да се ангажират младите хора, да се покаже, че че Европейския съюз предлага ангажимент. Заглавието на самия документарен филм показва точно това. Е, защитава европейската младеж, гражданската и ангажираност и след това искаме да покажем каква е ангажираността на младите хора в Европейския съюз и да предложим решения, които могат да бъдат доразвити. Е, този проект се управлява от три асоциации, които всъщност се състоят само от млади хора, които имат компетенции в аудио аудиовизуалната и журналистическата сфера. Това е, е проект, в който ние бихме искали да засилим ангажимента на младите хора в Европейския съюз и да подскажем на обществеността силата на младите хора, силата на младите е, доброволци и техните инициативи. Може би е, искам да посоча тези три асоциации, като разбира се оточня, че този проект всъщност изцяло не е съсредоточен във Франция, дава възможност за европейско сътрудничество, така че ние можем да контактуваме с много е, младежки организации в Европа. Асоциацията, която е, подкрепя този проект, се нарича Diversity. Аз се създадох през 2017 година и имаме най-различни сфери на действие. Работим много на, нива, е, на национално равнище. Опитваме се да поставим младеща в центъра на националния дебат и и е, наистина е трудно е, да направим това, тъй като младите хора, както установяваме, твърде слабо участват в публичния дебат. Ние организираме най-различни прояви. Е, на 4 март е, ще има е, една подобна проява, която ще събере младежи от горния курс на обучение, от работещи младежи и тези срещи ще бъдат организирани с местни политики. Освен това, имаме и един сектор пледоае. Става дума за обучението по граждански права в училищата и политическото обучение в училищата. Има доста неща, за които младеща има твърде малко познание. Ние сме убедени, че това е така, защото младите хора не са достатъчно обучени в сферата на политиката. И накрая е, ние бихме могли да е, предложим такива образователни инициативи с политически характер в училище. Освен това, е, ние отиваме по-далече. От това смятаме, че днес бихме могли във Франция да се намали възрастта за гласуване на избори до 16 години. Освен това, имаме и сектора Diversity. Всъщност, там а, всъщност става дума за ангажимента на нашите депутати към младите хора, противодействие на прекъсването на училище и тук се опитваме да Говорим по електронните медии с прекъсналите училище. Също така имаме партньорски проект, който се нарича Истоесар и това е партньорство между град Севион в Сарт и един полски град. И става дума за подпомагане за исторически теми, например да се представи младеща в рамките на един проект във връзка с военни събития с господин президента на Польша. Е, наистина, това е Rush Media, нова асоциация, която беше създадена през януари 2019 година. Това всъщност е онлайн медия. Е, това са млади хора, които представляват тази медия. И е, ние имаме интернет сайт, където публикуваме непрекъснато статии, които, разбира се, трябва да спазват журналистическите правила. Става дума за статии с хуманистична и прогресивна насоченост свързаност и е, също така имаме аудиовизуални прояви, е, интервюта, дебати и репортажи. Третата асоциация се нарича колектив е, Гетред Прод. Това е, е селска асоциация в Сарт, във Франция. Беше създадена през 2016 година и е, беше създадена с цел да се създаде аудиовизуално съдържание, достъпно за младите хора от всякакви социални слоеве и също така дава възможност на гражданите да изразяват своето мнение при по-добри условия. Що се отнася до а, управленския комитет, генералната общата координация се осъществява от ТЕО. Той се занимава с работната група, с партньорството и също така с финансирането, а, след това с представянето на проекта също. И а, всъщност тези цели са възложени на четири координационни групи. А, главната редакция, където съм аз, а, след това имаме редакционна работа, издателска е, линия и е, след това реализация с Амалдин и е, още една колега, която не присъства тук. Те се занимават с монтаж, с изготвяне на филми, с или служас, което не съществува. Те отговарят също и за социалните мрежи и логистиката за нея отговаря Кервин Корман, който всъщност е и ковчежник на проекта. Е, това, което се посочва е, че това е един проект за млади хора, предназначен за младите хора и е, управляван от млади хора. Управленския комитет, е, аз мога да кажа, че е, в момента работя на доброволни начала. Имаме обаче и гимназисти, имаме и млади хора, които са в професионално обучение. Интересно е да се покаже, че младеща е навсякъде, тя е различна и смятам, че можем да покажем това. За мен тези документални филми с тематична насоченост всъщност са много важни ние познаваме тематиката за равнопоставеност между различните социални категории, също така националното културно наследство, то се пази в много европейски страни, гражданските задължения, гражданството, това също е тема интересна за младите хора, но не само във Франция, но и в Европа. И аз смятам, че е добре да правим това в нашия проект Diversity и е, всъщност е, това е, се прави от асоциацията РОШ. Една от темите ми е солидарност и мир. Това са важни теми. Също и екология, която е най-голямото предизвикателство в момента. И в сферата на политиката това са теми, които са абсолютно необходими. За този проект ние сме предвидели и е, график в четири етапа. Първият етап е, от януари до август 2019 година финансиране, партньорство, различни изказвания по проекта, редакция, всичко, което е, ще трябва да се направи в техническо отношение. Комуникацията също е много важна за нас и наистина ние ще трябва трябва да подготвим всичко преди снимките. Е, втория етап е до 2020 година. Е, ние е, ще участваме в различни е, страни, още не сме ги определили в момента. Третия проект юли-октомври 2020 година ще монтираме документарния филм и когато приключи всичко, е, ние ще е, говорим с потенциалните разпространители и през 2020 година се надяваме този филм да бъде разпространен с помощта на всичките ни партньори. Е, сега набързо за бюджета. Бюджета беше изготвен от е, пилотния, от управленския комитет. Е, ние сме предвидили 80 и 2500 евро общо. Става дума за бюджет, който е и за аудиовизуални средства. За съжаление, те са доста скъпи и е, наистина е, за младите хора е трудно. Е, след това мога да посоча, че трябва средства за логистика, тъй като са предвидени пътувания и така нататък, тъй като филма ще се снима на много места в Европа и общата сума е 82 500 евро, както казах. За комуникации 7000 евро, логистика 35 000 евро, аудиовизуални средства 35 000 евро, редакция 1500 евро. Ние смятаме, че не можем да отделим по-голям бюджет аз искам да посоча още нещо. Сега, сътрудничество с европейските институции. Е, този е, проект е изцяло европейски и той е вписан изцяло в европейската политика и отразява волята на Европейския съюз да постави младеща в центъра на обществения дебат. Ние не говорим непременно за бюджетно сътрудничество, става дума по-скоро за сътрудничество в една по-ограничена, по-институционализирана рамка. Ние е, сме проевропейски настроени и наистина смятаме, че това за нас е приоритетно да се работи с европейските институции, защото смятаме, че можем да запазим необходимия неутралитет спрямо европейските институции и смятаме също, че европейските институции проявяват благосклонно отношение към ангажираността на младите хора. Ние говорим за младежки асоциации, но да се пишат за нас статии във вестниците или да участваме, да се чува нашия глас по различни трибуни, това означава ангажимент. Разбира се, и социалните мрежи също са ангажимент. И ангажимента ни е да изразим нашето мнение и ние искаме да покажем младите хора в Европа, да покажем това, което ни вълнува. Благодаря за тази много впечатлителна презентация. Ние, както казах, е, сте организирани като едно малко радио. Е, всичко звучи много професионално, също и начина по който се представихте. Всичко това показва е, че въпреки, че сте доброволци, вие работите на много високо професионално равнище и е, е, е тези твърдения, че младежите са аполитични, според мен просто не са верни. Точно обратното, младежите имат висок интерес към политиката и са силно ангажирани в обществото. Свидетелство за това е вашия проект. Благодаря ви най-сърдечно, че го представихме. Сега имаме около един час време. Силвия Коста. Много те моля, опитай се в една минута да вместиш изказване. Грация. Е, интанто комплименти. Е, Благодаря. Първо, поздравявам ви. Това е наистина чудесен проект. Проект, който е добре структуриран, е, с ясни, ясен план за осъществяване. В него става дума за това е, младите европейци от вашето поколение е, да оформят и представят своята самоличност, е, този доброволен труд във връзка с европейското гражданство, насочеността към голямата публика е много важен. Днес е важен ден. Говорим за Еразъм плюс творческа Европа, корпуса за солидарност са наши теми. Това са теми важни за вас в бъдеще след 21 година ще се работи в тази посока. Като, например, Творческа Европа, Европейското гражданство и това е темата за под подпомагане на млади хора, младежки мрежи, включително радио и телевизионни програми. Е, съвсем е, преди малко стана дума за двама починали млади хора в Страсбург, в Еврофоника. Е, в моята държава Италия също има редица списания онлайн, е утопия. може би е хубаво да се свържете с тях и така ще имате по-голяма свобода за контакти. Това е възможност да популяризирате своята дейност. В заключение, споменахте европейските институции. Как ще изглежда вашата кампания? тук в парламента имаме е, като изборен орган работата с младите хора. как ние можем да ви помогнем за активно младежко участие в политиката? Е, проевропейски, разбира се. Е, е, имате ли отговор, казва председателка. Въпросът е огромен, но участието на младите... Не претендирам за изчерпателен отговор, но говорим за това... Не чуваме ораторката може би тя зададе въпроса на френски. Не, е, то какво отражение очаквате, ако проявят е, младите хора интерес да се включат във вашия проект? Е, очаква се да има повече европейско съдържание за млади хора, за хора, млад, младежите от определени среди. Е, това е по-различно. Е, мислите ли по въпроса? Аз говоря за селските райони ние рабо... много млади хора много често не проявяват интерес, защото никой не се интересува от тях. Въпросът е в подхода. Е, понякога нещата им се струват много сложни, много сбъркани, ако щете. Съгласен съм, казва другия участник. Господин Тео, председателката, благодаря Сабине. Първо и аз благодаря за ангажираното отношение и особено за доброволния ви труд. Вие все още не сте професионалисти, но работите съвсем професионално, както каза и госпожа Камер Еверта проекта не е част от предизборната кампания, просто с дългосрочен план. Е, като гледам подготовката до август тази година и приключване през ноември до година. Това е призив не за участие в изборите, а за политически ангажимент на младите хора. Да се разкрият възможностите за ангажимент на младите хора към Европа и в Европа. Моят въпрос е, ще пътувате в различни страни, как казвате и ще е, разгледате ангажиментите на младите хора. Аз е, работя и в училища, и в други организации. Мой опит сочи, че много млади хора просто не знаят какво могат да направят, как да се ангажирам. И си представям, че вашия проект може да послужи като пример, особено документалния филм, да се ориентират младите хора какво мога да направя аз в, там, където живея. Говорите за сътрудничество с комисията и с националните, а националните младежки организации. Е, смятате ли да работите или на първо място залагате на сътрудничество с комисията, защото е важно да проверите националните възможности за европейски ангажимент. Председателката, благодаря. Слушаме ви какво ще ни отговорите. И така, а, а, бих разбирам изказването ви, че младите не знаят как да се ангажират. Взема повод от ваши думи и от тук ние ще тръгнеме някак си ние нас не ни учат да се ангажираме. Ще говоря от личен опит. Аз участва, работех в един лицей в Сарт с 300 ученици и много е, отсъствах от училище. Е, завърших, но е, участвах много в извънучебни дейности. И все пак това не е достатъчно, защото защото аз не съм част от европейската образователна рамка. Така че на първо място отваряне на образователната система, защото в момента участието в проекти просто е много и да почукат на вратата е много трудно за младите хора. Различни са възможностите за сътрудничество. Ние тръгнахме от националната мрежа на младежите, на която от своя страна е част от по-широка мрежа. Във всички случаи с, с, смятаме, че младите хора трябва да имат възможност за участие. До сега имаме 40 участници в пилотната група. Отворени сме за всякакви възможности и не искаме някакси да бъдем а, е, само за младите. Те не са по-добри, но те имат своето място и роля те имат а, е, м, свой опит, с който могат да бъдат полезни. Разбира се, а, е, защото клише е, но е факт. Ние сме бъдещето. Благодаря много, Джули Уорд. Много се радвам, че присъствате тук. Чух, че говорихте за мир и чудих се дали знаете, че в Европейския парламент през 2011 година се подписа а, един ангажимент към мира. А, всъщност много депутати не знаят за това. Насърчавам ви да направите проучване по тази тема и да помогнете на повече хора да разберат, че Европейския съюз е част от на мирен проект – защото Европейския съюз получи награда за мир и също се подписа този ангажимент за мира. И мисля, че много млади хора са ангажирани към устойчивостта и устойчивия мир трябва да е част от това. И друг, друга интересна информация за вас – е, е, има една международна организация, която се казва е, International Child Present Center. Те работят с деца и им дават инструменти и увереност да произвеждат медийна информация. Базирани са в Амстердам, правили са доста неща за Европейския парламент и те с удоволствие биха работили с вас. Аз с удоволствие мога да, пък да споделя контакта и мисля, че ще бъде интересно в Арандал имаше един проект. Арандал е политическа седмица, където всички говорят за политика и за изграждане на доверие към политиците и политическите институции, така че това е добър модел на работа. Благодаря много за това изказване. Желаете ли да отговорите чудесно? Вашето предложение може да се окаже много полезно за нашия проект. За мира ще се върна. Като говорим за мир, е, е, е, много малко се говори за международния, но и за мира по места това е борбата с, с всякакви е, стълкновения в училище, конфликти между младите хора, които са изоставени на себе си. Е, говорим за е, разнообразие, различни култури и така нататък. И мисля, че мирът е, на е не само международен, но трябва да говорим за мира в малките села, в училището. Пак отличен опит. Нашия кметхич не ме обича на село. Не знам защо но вече три години ме а, обвинява в какво ли не. И аз р, р, р, винаги съм искал да знам откъде тръгват нещата. Това е също част от мира такива отношения. Председателката, благодаря много за тези наистина важни мисли, че мирът започва от къщи, от мира със съседите, където нещата винаги не са най-прекрасни. Мисля, че получихте интересни подсказки за какво още можете да направите, какво друго сътрудничество. Радвам се, че господин Моте е тук, който който отговаря и за програмата Творческа Европа и медийния раздел. Обедена съм, че от медийния сегмент ще се намери възможност за финансиране на вашия проект е, е, разбира се, Медиа Деск във Франция е първия ви партньор. Но мисля, че е хубаво, че и господина Бармонте ви чу и може би има възможност за техническо подпомагане, подпомагане е, да, например, програмата Арте е много, е, може да бъде много полезна, като приключите работа. Могат да включат вашия филм в програмата си. Това е също възможност, по която можем да помогнем с нашите контакти. Най-сърдечно ви благодаря, че ни представихте проекта си. Надявам се, че и за вас беше полезно. Забелязахте, че сме във възторг от проекта и ви. Желаем ви голям успех и ако имате нужда от нашата помощ, можете винаги да се обръщате към нас. Ако смятате, че е необходимо и още веднъж на добър час и благодарим, че бяхте с нас в днешния ден. Благодарим, благодарим, казват участниците. Продължаваме нататък. Просто трябва да прескоча до едното тайно място. Не издържам повече. Уважаеми колеги, предлагам да продължим заседанието. Имаме около половин час време, без малко. По последната точка от дневния ред е, имаме обмен на мнение с комисията за положението на медиите в Унгария. Сигурно знаете, преди няколко седмици в Унгария бе създадена фундацията, Централноевропейска фундация за преса, печатни и други медии, която обхваща като шапка редица медии, това не е единственото тревожно развитие, защото ще се отрази върху плурализма и свободата на медиите, а така ще посегне и към основите на демокрацията. Преживявам, бих казала, нов ниво на ескалация в отношенията Европейски съюз-Унгария чули сте вероятно и изказванията на господин Жан-Клод Юнкер, председателя на Европейската комисия. Мисля, всички сме наясно, че положението е трудно. На времето с голямо мнозинство приехме доклад за Унгария и поискахме завеждане на откриване процедура по член 7 от договор за Европейския съюз и комисията също с оглед положението на медиите. Изрази сериозно безпокойство, внимателно следи развитието на нещата. Четем по медиите и оттам черпим информация, за това е хубаво, че днес заставате пред вас, за да ни кажете как вие, как комисията оценява ситуацията и как се опитва да реагира, за да прокара европейското законодателство. Имате думата и още веднъж сърдечно благодаря, че сте сред нас днес. Много благодаря за поканата, госпожо председател. Добър ден на всички. Ако погледнем някои факти за медиите. Ние се опитахме да ги съберем и това, което откриехме, че в края на ноември миналата година е, повечето възрастни са дарили и трансферирали около 7 милиона е, издания в Клезма, което е организация. Повечето от тях са частни. Изданията, медийните издания, включват е, уебсайтове с новини, е, вестници, телевизионни и радиопрограми, спортни вестници, някои списания и регионални вестници е, Окезма, медийната фундация, не е, правителствена фундация, е, която е регистрирана в Унгарския граждански кодекс, по Унгарския граждански кодекс. Бордът е казал, че има, е декларирал, че има връзки с Фидекс. По силата на правителствения декрет и унгарската организация, отговорна за конкурентоспособността, са наблюдавани сливането, тъй като то е стратегически и национално важно. Ние се опитахме е, да анализираме въздействието от тази транзакция върху медийния плурализъм в Унгария и по наша оценка е, наблюдението на медиите, което е, е независ, независим инструмент е, и това е свързано с проучване, което е направено от института Флоренс и показва какви са рисковете от, за медийната свобода на различни места в Европа. И доклада, е, пред, от предния период до 2017 година, 2011-2017 година, вече посочи, че Унгария е в висок риск и по-точно концентрация на медийната собственост, която представлява висок риск 70% което произлиза от структурни недостатъци в закона и липсата на независим регулатор. Това е недостатък, който води е, до трудности при наблюдение на медиите. Е, е, следния риск, среден риск е свързан също с моментната правителствена структурна и това влияе върху много медийни издания. влияние върху издателското съдържание. Това е друга сфера, която е във висок риск. 67% политическа независимост на медиите, среден риск 53%. Това означава, че политиците или политическите партии влияят пряко или непряко или контролират медиите. И накрая, висок, най-високият риск 97% произлиза от държавната регулация на ресурсите и подкрепата на медиите. Това означава, че създаването на Коезма ще доведе до допълнителен спад в свободата на словото и увеличават се също средствата за държавна реклама и за насърчаване на правителствените е, медии. И това лишава е, медиите от независимост и от важни източници на доход, което нарушава конкурентоспособността на медийния пазар е, вие писахте на комисията и в отговор заместник председателя Тисен Тимерманс отбелязва, че това е отнесено до съда и въпросът е разгледан на 11 декември, както и вчера. И както заместник председателя Тимерманс спомена, е, създаването на Коезма е притеснителна ситуация. И това е, е високо в дневния ред, тъй като нарушава член 7. Е, всички сме ангажирани към дебата. вчера всички страни, които се изказаха, включително Франция и Германия, бяха притеснени за дебата. Комисията е решена и вие, ви знаете, че това е част от нашия отговор. Ние е, се стремим да продължим да наблюдаваме ситуацията. И помолих е, е, института Флоренс е, да анализира е, ситуацията с медиите, да проведе едно проучване. Е, те са склонни да го направят и това ще бъде направено през следващите седмици, т.е. колкото се може по-скоро и ще споделим резултатите. Също разгледахме ситуацията по силата на член 3, параграф 1 и 2 е, от новата директива за услугите, където се споменава, че държавите членки трябва да имат регулаторни органи, които да функционират независимо е, и е, трябва да упражняват своята власт според целите, които са заложени като се насърчава медийния плурализъм и свободата на медиите. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank. Благодаря. Благодаря за вашия доклад, който едва ли би създал по-радостно настроение сред нас. Аз мисля, че е добре, че институтът в Флоренция е поставил искане да се направи още едно изследване в тази връзка. Въпросът ми е дали виждате някакво нарушение на а, правната уредба на конкуренцията е, и оттам възможни стъпки, защото всъщност е, ние нямаме европейско концентрационно направна уредба по отношение на е, медиите, т.е. закон срещу картелите, обаче имаме правна уредба за защита на конкуренцията, която се прилага, когато се регулира рекламата. Беше засегнат един частен една частна медия и всъщност това доведе до там, че Унгария трябваше да промени своя закон. Въпросът ми е дали тук съществува някаква възможност, но ако вие отговорите на въпросите първо и след това на моя въпрос. Разбира се, ние сме с, в контакт с колегите от Генерална дирекция борба с а, конкурентоспособността. На базата на личната информация създаването на кезма изпада, не, не попада в юрисдикцията относно сливанията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 съдебната практика предоставя на националните власти в Унгария да вземат решения. Регламента за сливанията не дава правомощия на комисията да действа по по-различен начин и разбира се доколко неговото поведението и практиките на фундацията засягат търговията между държ... държавите членки. Тя попадат под ударите или под юрисдикцията на въпросите за сливанията. В такъв случай при констатиране на нередности ние ще вземем мерки. С това получих отговор е, на моя въпрос, защото исках да се спра на правната уредба на конкуренцията. Сега, когато говорим в е, Германия за издателство Шпингер, е, има такъв контрол, но те не са под държавен контрол. И така, че аз искам да попитам доколко този държавен контрол се намесва в журналистическата свобода и журналистическото съдържание. Има ли някакви данни в тази връзка и заобщо как изглежда този контрол на фундацията? Я, Аба Монте. Харбер Монте. Well, the, the, the control... Контролът е, се предполага е, е перверсно структуриран, защото всички докладват на едно и също място и ще бъда тук по-конкретен, ако желаете. Някои хора, които имат тесни връзки с Орбан и те са дотирали медийните издания. И това са доброволни дарения а, и в борта. Има, има бивши а, членове на парламента или хора, които са силни в правителството. Така че краткият отговор е, че контрола на правителството а, върху фундацията е а, Микрофон за урат. Извинявайте, не си пуснах микрофона. Моят е въпрос е, но няма пряк правителствен контрол, а чрез хора, които са членове на същата партия. Така ли да разбирам? Ja, Dank. Благодаря, Силвия Коста. Аз е, имам впечатление, че ситуацията в Унгария се влушава винаги и все повече в това отношение и трябва ясно да посочим това. Там има ескалация, която започна отдавна. 2017 година беше прият закон за увеличаване на данъка върху рекламата и е, това упражни натиск върху независимите медии. След това публично-правните е, радиа и телевизии е, посланията срещу мигрантите се отправят там абсолютно безкритично. И трето, печатните медии, които се обединяват и може би това е, е свободно решение, тази, това дарение, обаче се намаляват и бюджетите за реклама и по принцип е, тук се упражнява принуда. Е, най-важният политически проблем е, че това се прави, въпреки че комисията заедно с парламента откри процедура по член 7. Това прави политическата ситуация още по-тежка, виждаме, че Унгария е безразлична към тези мерки. И накрая, по отношение на законите, вие говорихте за мониторинга от института в Флоренция върху законодателството, което е, трябва да е, следи за независимост. Независимо от е, карталното право, комисията има ли възможност да се намесва и е, също така да упражнява надзор върху контролните органи в правителството. Хербер Монт. Е, е, по силата на новата директива за аудиовизуалните направления, за първ път се въвежда изискване е, за независим регулаторен орган. И това регулира функционирането на този орган. Директивата влезе в сила, трябва да бъде транспонирана до 2020 година на национално ниво, но вече можем да започнем да работим. Благодаря. Имам много изказвания и гледайки часовника, ще трябва да ги огранича до една минута всяко. Госпожа Саргентиния е наш гост. Тя беше докладчик е, в е, комисията Либе относно ситуацията в Унгария. Ако сте съгласни, тъй като по изключение даваме думата на гостите, първо ще дам думата на нашите членове и след това ще ви дам думата. Така че давам думата сега на колегата Звер за една минута. Хвала Липа за можност да поставим vprašanje. Благодаря, че ми дадохте думата и благодаря, че ми дадохте възможност да си задам въпроса. Първо, не съм доволен, че нашата комисия критикува е, едно от правителствата на държавите членки какви, по какви критерии е, се избира това правителство? По моите изчисления, медийната сфера е по-балансирана в Унгария, отколкото в Словения, например. Защото, е, защото нямаме равен баланс е, по отношение на представянето на политическите визии в страните. Така че как ви избирате правителствата, с които работите? Имам впечатление, че това е по-скоро въпрос към мен. Моля, господина Бамонта. Какви критерии прилага комисията за надзор върху правителство? наблюдение на медийния плурализъм покрива всички държави членки. И това сравнителен анализ на економиката и на правото в различните държави членки. Е от мониторинга се вижда, че никоя държава членка не е иммунизирана срещу такива рискове. Тоест, на различни места съществува риск. Ситуацията през 2017 година, както казаха, е, беше малко рискова. Имаше някои рискове, най-вече рискове от това, че идват ресурси от правителството и регулиране на медийния сектор, и така че това означава, означава, че ставаш пристрастен, ако поискаш ресур, рес, ресурси. Освен това, някои медии бяха затворени 97%, както споменах, което е много високо. Освен това, има други фактори, реклами, концентрация на медии и политическа зависимост и други критерии. Това, което поискахме от института в Флоренс, е да изградят своето изследване на базата на последните развития и да видим дали ситуацията е по-добра по отношение на медийния плурализъм и свободата в Унгария и дали има е, е, осложняване и е, на ситуацията след транзакцията. Благодаря. Междувременно мога да кажа, че приемам, че комисията като пазителка на договорите ще трябва да следи дали държавите членки се придържат към тези основни договори и респективно да предприема мерки, независимо за коя държава членка става дума. Госпожа Башко. Uh... Egyetértek Zver kollég. Благодаря. Колега Звер, аз съм съгласна с вас. Наистина има държави, в които положението е много лошо отколкото при нас. Знаете, че в Словакия и в Малта бяха убити журналисти. Сега ми позволете да изброя някои факти. В Европейския съюз има различни медийни холгини, Бертосман, Франкфурта Алгемайне, Гардиан също мога да спомена. И при тези холдинги не е проблем формата холдинг. Също и в Унгария. Вероятно, за това ние имаме едно правителство, което защитава консервативни християнски ценности и което иска тези стоености да станат важна част от националната стратегия. Вие споменахте, че е, институтът в Флоренция още не е изготвил сравнителни изследвания, но Унгарският медиен е, институт вече има анализ. Посочва се, че с е, изготвяне на Кешман има само структурни промени, но не промени по същество в Унгария. Половин минута още, госпожо председател. Важно е да се посочи, че в Унгария медиите са много критични. Е, само 31 медия са а, е, медии, които подкрепят правителството. Е, медиите имат различни е, квоти на включване. Най-големите медии са критични спрямо правителството и те достигат най-голяма публика. Не е честно да се казва, че опозиционните медии са в опасност в Унгария. Те продължават да са преобладаващи и никой не ги ограничава. Никой не ограничава свободата на журналистиката. Благодаря. Господин Бамонт. Съвсем набързо. Благодаря за вашия коментар. Аз мога да споделя с вас откритията на института в Флоренц за Унгария. Е, медийният моторинг се осъществява всяка година и както казах, рисковете не са само за Унгария, има рискове в Италия, в Германия, навсякъде във всички държави членки това, което ние поискахме в този конкретен случай, предвид тази е, транзакция и последните развития да се проведе нещо като допълнително проучване, ко, е, което ще ще ни даде допълнителна светлина върху откритията за Унгария. И разбира се, отделно има проучване, което покрива всички държави членки в Европейския съюз. Аз мога да, с това да споделя с вас за Унгария. Благодаря. Колегата Шайдрова. Е, Медиа. Свободните медии са един от основните стълбове на демокрацията, това не е известно. Затова всяко правителство има тенденция да оказва влияние върху медиите като политици, това не е известно. Европейския парламент и националните парламенти трябва да следят за независимостта на медиите много внимателно. Но защо не споменавате Чешката република? Министър-председателя всъщност е собственик на най-влиятелните медии в Чешката република. За нас това е голям риск. Ние говорихме за това в комисията Либе и представители на медиите също участваха в това заседание. Съжалявам, че сега не присъства нито един журналист от Унгария – който да ни информира за ситуацията там. Аз мисля, че трябва да се прилага еднакъв мащаб за всички. Позволете ми да кажа нещо в тази връзка. Днес е, темата е ситуацията в Унгария. Съвсем основателно сме включили темата в дневния ред, защото там има някои тенденции, които будят загрешеност. Ние знаем много добре и господин Монте показа също, че има такъв риск и в други държави членки и за това е още по-важно нашата комисия да се занимава с въпросите на медийния плурализъм и медийното разнообразие в различните европейски страни и естествено ние трябва да прилагаме един и същ мащаб. И още едно изречение за РТЛ. РТЛ в Унгария е една от малкито критични медии, които още могат да работят. И ние благодарим за това на една интервенция на Европейската комисия, която тогава наложи промяна в закона за приходите от реклами. Иначе нямаше да бъде възможно за РТЛ да излъчва от Унгария, защото нямаше това да бъде възможно, нямаше да им бъде позволено. Така че, според мен, това ясно показва, че е напълно правилно комисията е, не само в Унгария, но и навсякъде в Европейския съюз да насочва по-внимателен поглед, защото знаем, че медийното многообразие и медийния плурализъм са е много важна част от добре функциониращата демокрация, така че ние трябва да гарантираме те да бъдат гар... спазвани навсякъде и да се осигури е, да се осигурят добри условия за работата на журналисти като четвърта власт. Може би комисията е добре да изготви един преглед на съответните изследвания изготвени от Медийния център, от Венецианската комисия, за да се знае каква е точно критичната ситуация в отделните страни, да се разглежда не само една година, а тези изследвания да обхванат по-дълъг период, така че да проследим тенденциите. Госпожа Саргентини. Благодаря, госпожо председател, и благодаря ми, че ми позволихте да си задам въпросите. Благодарна съм също, че това е включено в дневния ред е, е, чувам доста неща тук, но съвсем наскоро ще се гласува в пленарна ситуация за ситуацията в Словакия и Малта след убийството на двамата журналисти. Така че това зависи от вашата подкрепа. Ние разчитаме на нея. Е, е, колеги, е, госпожо председател, няма възможност за комисията на този етап – да разгледа въпроси, са свързани с конкурентоспособността, с конкуренцията, а по-скоро разглеждате държавното финансиране, защото обществено излъчване, което е подкрепено от държавни фондове, това има въпроси свързани, повдига въпроси свързани с плурализма. И другото нещо, което искам да подчертая е, че собствениците на унгарските медии се разпръскват, разпръскват и навсякъде в Словения, извън Съюза, в Македония. Вие занимавате ли се с този въпрос? Благодаря. Благодаря, господин Абамонта. Well, is is quite Първо, Е, мога да споделя с вас проучването, по което покрива медийния плурализъм във всички държави членки. Мога да ви изпратя това. И след това, това за Унгария. За инструментите. Вие сте прави. Да, повечето регулации не се прилагат. Те нямат отношение държавата, например, да освободи основно, основни транзакции от а, контрол. но а, правата за, а, правилата за картели и други правила за свобода на пазара се прилагат е, е, така че в DG е, е, Комт е, ще докладвам на колегите и те ще се занимават с този въпрос конкретно. Окей, okay, Dank. Добре. Благодаря ви. За съжаление трябва да прекъснем дискусията тук, но съм сигурна, че с тази тема не за последен път ще се занимаваме днес и не само по повод Унгария. Ние ще продължим да следим темата. Мисля, че всички с е, интерес очакват е, резултатите от проучванията на Института във Флоренция и със сигурност ние ще следим тенденциите критично, най-вече в Унгария. И аз разбрах комисията така, че тя ще продължи действията в тази насока, разбира се, не само по отношение на Унгария, а навсякъде, където съществува подобна опасност. Благодаря още веднъж за това, че днес ни информирахте за актуалната ситуация и ще ви бъдем много благодарни, ако продължите да ни информирате за актуалното развитие, най-вече когато бъде готово проучването на института в Флоренция, да ни уведомите за това. Благодаря ви още веднъж за присъствието тук. Yeah. Сега искам да помоля всички, които не са членове или служители на Европейския парламент,